Dear colleagues, I would like to start our meeting of... Уважаеми колеги, започваме заседанието. Добър ден на всички в залата. Първата точка на дневния ред е приемане на самия дневен ред. Няма предложение нито от мен, нито от е, друг колега по отношение промяна на проекто дневния ред, с който разполагате. Използвам тази възможност да ви кажа, че времето, което е определено за отделните точки от дневния ред, е приблизително. Моля ви, имайте преди това. Имайте това предвид, когато влизате или излизате от залата. Втора точка съобщение на председателя. Няма конкретни неща, които трябва да ви съобщя, затова преминавам към третата точка от дневния ред, а именно продължение на нашите дискусии относно общо приложимите разпоредби разпоредби 2013-2020 година. Може би си спомняте, че ние през последните месеци разглеждаме различни аспекти от регулаторната рамка. Днес за всички точки от дневния ред, които са свързани с новата уредба, за тях има поканени докладчици от комитета по регионите, така че ще им даваме за 10 минути и на всеки един от тях. Катюша Марини е пър... докладчика по първата тема. С... Обаче госпожа Мерседес Бресо е с нас днес, председателя на комитета. Ще ви дадем думата най-напред на вас. Надявам се, че за 10 минути ще можете да изложите своята позиция. След това ще продължим с докладчиците и останалите колеги, които желаят думата. Госпожа Бресо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, искам първо да благодаря за това, че ме поканихте да говоря тук пред вас във вашата комисия. Знаете, че съм представител на докладващата по този въпрос, а за нас докладът на парламента е изключително важен и моето присъствие тук е знак за значението, което отдаваме на тази тема. Ние, Комитета на регионите, се произнесохме първи въобще по законодателния пакет и сме решени да участваме в приемането му. Колкото по-отрано произнесем своето мнение, толкова повече влияние ще можем да упражним върху становището на законотворческите органи. Искам да се спра на становището на специализираната комисия Котер от месец март, което ще се приеме в пленарната зала чак на 3 май, но не се очакват кой знае какви промени от сега нататък. Много важен е критерият за регионалното участие в управлението. Държим на принципа за субсидиарност и много държим на участието на местните органи в разработването, приемането и преработването на общата стратегическа рамка за стратегическите партньорства и въобще на всички програмни документи. Смятаме, че не е правилно местните органи да бъдат равнопоставени на социалните партньори и НПО-тата. Ние от регионите смятаме, че трябва да имаме пълноправно участие в разработването на договорите за партньорство, особено в онези многобройни случаи, в които местните органи участват в финансирането на ориентировачните програми в своите държави или дори сами ги финансират и организират. Така че това трябва да се има предвид, когато говорим за многостепенното управление. Ето защо смятаме из основи да преразгледаме договорите за партньорство в отделните държави членки, за да може да бъдат представени достойно и местните органи в тях. Втория въпрос – концентрация и интегриране на фондовете в общата стратегическа рамка. Смятаме, че е положително сливането на фондовете. Правилно е, че те се насочват спрямо приоритетите на стратегия Европа 2020. В днешния работен документ обаче се говори и за повече гъвкавост при посочването на приоритетите. Тук искаме да предложим премахване на минималните прагове, които комисията предлага. Все пак трябва да бъде предоставено на преценката на местните органи да определят кои са приоритетите е, в рамките на структурните фондове при осъществяване на стратегията Европа 2020. За да бъде ефективна политиката, тя наистина трябва да се определя от преценката на местните органи, защото не Брюксел познава приоритетите на местно ниво, а именно местните органи. Що се отнася до общата стратегическа рамка, публикувана миналата седмица, все пак това е само работен документ. Комитетът на регионите ще се произнесе обаче по този документ с становище по собствена инициатива, за да можем да гарантираме координираност на фондовете, особено що се отнася до координацията между социалните, социалния и регионалните фондове, така че да може да се използва действително възможността а, програмите да се финансират от повече от един фонд. Смятаме, че общата стратегическа рамка като прилож... трябва да се публикува като приложение към регламента и да бъде предмет на съвместно вземене на решения. Още нещо. Политиката на сближаване, особено в преходните райони подкрепяме създаването на нова категория за преходните региони, защото действително има все повече региони, които могат да се определят като преходни. 90% от брутния национален доход на глава от населението страда от последствията от економическата криза. Особено това се усеща в такива региони. В условията на криза става особено ясно, че доходът на глава от населението намалява. В много европейски страни производителки вследствие на глобализацията и трудностите предизвикани от кризата се усеща много тежко влияние на пазара. За това смятаме, че в съвета на министрите тази тема трябва да бъде обсъдена основно. Възползвам се от възможността още веднъж да подчертая, че е много важно да има дебат между а, вашата комисия и бюджетната комисия, защото очевидно има проблем по отношение на категорията преходни региони. А и следващата точка причинно-следствена обвързаност. Teniamo инжусто, че ле regioni ле авторита локали и ла сте... Ние отхвърляме сегашното предложение на комисията. Смятаме, че структурната политика не бива да се превръща в заложник на политиката за стабилност – най-вече поради това, че много държавите членки имат собствени, не са спазили собствените си критерии по отношение на държавния дълг. Така че не бива много подробно да се залагат условията в регламента. Що се отнася до предложенията за изменения по приложение 4, това става особено ясно нашите предложения за изменения, особено 63 са е много важни. Ние общо взето предлагаме 20 опростявания на текстовете. Много е важно кохезионната политика и политиката на конвергентност да се следват последователност, да няма дивергенцията. Искаме да избягваме прекалено подробното определяне на условията, което би създало проблеми. Кондиционалността не бива да води до финансови санкции. Indicazioni a questa riserva. Uno, la ricompensa attribuita ai migliori, che va contro il principio di solidarietà. Due... Не бива да поставяме твърдо определени условия, защото това противоречи и на принципа за субсидиарност. Особено, що се отнася до този резерв, по-скоро трябва да говорим за гъвкав резерв. Следваща точка – упростяване на административния контрол и е, о, одитните правила, аудиторските правила – Смятаме, че новият проект представлява преди всичко упростяване на процедурата за комисията, а не за някой друг. А административният контрол и финансовият контрол, който трябва според това предложение да упражняват местните органи, се усложнява особено по въпроса за акредитационните центрове към правителствата, изключително много усложнява процедурата за финансов и административен контрол. Както вече казах, ние предлагаме доста упростявания и ви призовавам да прочетете нашите предложения и да ги обсъдите. Много от регионите, особено у нези, които най-активно ползват фондовете, са изказали своето експертно становище по този въпрос. Смятаме, че е неизбежно териториалното измерение да намери своето място в новата политика и за това приветстваме предложенията на комисията по отношение на мерките за местно развитие и инвестиции на местно ниво. Все пак имаме известни съмнения по отношение на процедурата, която предвижда комисията в това отношение. Приветстваме и проекта Нео Европа, но се безпокоим, че тя обхваща прекалено много цели, поставя си прекалено много цели. От една страна политиката на местно и регионално, за местно и регионално развитие – всъщност така се очертава, че противоречи на тематичната концентрация, която предвижда комисията. Смятаме, че трябва да се наблегне и на финансирането на иновации и иновативни инфраструктури, а не само научно-изследователска дейност. Освен това, смятаме, че трябва да има повече оперативни програми, които обединяват повече региони. Трябва да се провежда макрорегионална стратегия. Това е много важно особено, що се отнася до регионите, е, които не са гъсто населени. Сега няма да ви чета нашето становище. Имаме 60 предложения по текста на комисията. Смятам, че те ще бъдат полезни и за обсъжданията във вашата комисия. Е, както вече казах, отношението ни към Европейския социален фонд е напълно положително. Няма да излизам извън границите на конкретната тема, която ни занимава в момента, но смятаме, че политиката на сближаване трябва да включва и Европейския социален фонд, защото той е част от общата стратегическа рамка. Но трябва да има регионализация и там, където до сега не е имало такава. Тази регионализация е изключително важна. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Нека сега да изслушаме реакцията, която колегите имат е, нашите докладчици. Ще започна с Констанца Крел и след това ще подложим обща дискусия. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да реагирам съвсем накратко, след което да очертая темите, които е, смятаме да обсъждаме днес по програма. Първо искам да благодаря за това, че госпожа Бресо лично се яви днес в нашата комисия. За нас това наистина е огромна чест. Мисля, че становището на Комитета на регионите очертава или се докосва до подобни проблеми на тези, които обсъждаме тук в комисията, например за партньорските договори, за многостепенното управление. Тук сме на една вълна включително и по въпроса за опростяването, въпрос, който е много близък до нашите сърца. Тъй, че имаме много малко разногласия и те са по-скоро по детайлите и нюансите. Затова смятам, че е изключително полезно присъствието на Комитета на регионите. Впрочем, разчитам и на техния лобизъм в държавите членки във връзка с следващите етапи на преговорите с съвета. Мисля, че в това отношение регионите могат да изиграят много важна роля. За днес се бяхме оговорили а това е свързано и с някои от въпросите, които ние засегнахме. Вие засегнахте, та за днес се бяхме оговорили да говорим за развитието на градските региони, електронното управление, мултифондовете, съвместното финансираме и така нататък. Искам да направя някои бележки. Градското развитие. Отложихме този въпрос, защото искахме да присъства господин Ян Олбрехт а, градското развитие, както става ясно от документа, е много тясно свързано с общия регламент и специализирания регламент. За това трябва много точно да обсъдим нещата и тримата докладчици да бъдат на едино становище. Общата цел е да се подкрепи развитието на градските региони, да се стимулира то. И за това разработихме и общо предложение по този въпрос, а именно да се даде възможност на градовете, на общините да разработват собствени проекти, да ги реализират евентуално и с, с подпомагане от глобалния фонд. Това колегата ще го изясни след мен. Според нас 5%, които се предвиждат като минимален прак за предоставяне на средства за градско развитие и развитие на крайградските региони. Та тези 5% трябва наистина да се влагат в такива проекти за развитие, но градовете и регионите трябва да имат решаваща дума за това как ще се определя по-нататъчното им развитие. Те трябва да имат и повече роля при предлагането на е, текстове за регламентите за в бъдеще. Точката, по която, поне според разговора миналата седмица, имахме известен проблем, поне ние казахме, че едва ли би подобрило градското развитие в Европа, е списъкът от 300 града, които да имат след това, да сключат партньорски договори. Въобще цялото това предложение дълбоко ни съмнява, съмнява ни дали това ще допринесе нещо за градовете. Има си вече мрежи от рода на Eurocities, в рамките на които се обменя информация, обменят се най-добри практики. Така че смятам, че в това отношение не е необходимо да се предприема нищо ново. Също така би се усложнило разработването на партньорски договори, ако предварително, без да имаме ясна представа за това какви ще са проектите, правим списък на градовете, заради които ще се правят тези проекти. Смятаме, че няма смисъл. Смятам, че вече съществуващите мрежи са достатъчни за осъществяване на тази дейност и тези 5% действително трябва да бъдат предоставени за нови проекти за градско развитие. А, това, че проектите трябва да са не само за градовете, а и за крайградските региони и трябва да има иновативни проекти в това отношение, това е много положителен момент, като сме съгласни, че трябва да се набляга на иновативните проекти. И ние сме на мнение, че това ще укрепи ролята на териториалното сближаване в новите партньорски договори. Естествено, че има детайли, които ще трябва да обсъдим допълнително те първа особено що се отнася до съдържанието по същество. Особено ми е интересно какво ще каже Ян Олбрихт като докладчик за Европейския фонд за развитие. За нас е важно наистина проектите за градското развитие да съчетават приоритетни оси, но това са все неща, които ще уточним с докладчика Ян Олбрихт. Що се отнася до въпроса за упростяването на използването на средствата от структурните фондове, имам няколко бележки. Правилно е, разби, разбира се, че сливането на пете фонда в общ регламент извеждането на процедурата до един общ подход за управление и така нататък е упростяване особено в дългосрочен план. Но и госпожа Бресо е права, като казва, че в някои моменти оставаме с впечатление, че упростяването е за комисията, а не за регионите. Ако обаче подготвим добре прилагането на този инструмент, той ще допринесе за облегчаване на процедурите. А, трябва да попитаме комисията дали нещата са подготвени както трябва, защото не всеки е подготвен, особено на регионално ниво. Äh, wir sollten aber in der Tat die Mitgliedstaaten anregen, äh, hier auch behilflich zu sein, weil das langfristig искам да кажа, че в дългосрочен план така, уеднаквяването на процедурите е нещо полезно. И мисля, че ще допринесе за по-лесната ни работа в бъдеще. Действително трябва да призовем държавите членки все пак да се възползват от предоставената им техническа помощ, но трябва да изясним дали действително има такива системи, при които да е гарантирано опазването на тайната на личните данни, в които да е гарантирано приемането на електронния подпис и така нататък. Искам да кажа, трябва да съществуват надежни системи, но във всички случаи тези въпроси комисията ще ни ги ги изясни в следващите седмици. И едва ли те трябва да бъдат изяснявани в общия регламент. Имаше и друг въпрос, а именно за възможностите да използване на така наречените мултифондове. Тук комисията действително предвижда в предложението си повече гъвкавост в сравнение с сегашната ситуация, в която не може един проект да бъде захранван от повече от един фонд до сега проектите трябваше да бъдат разделени на така наречените твърдо фиксирани финансирания и гъвкави финансирания. Това е опростяване, което обаче трябва да стига само до нивото на приоритетните оси, а не на конкретните проекти. Ако ще стига до проектите, трябва да се уточни точно как, защото мога да си представя, че то би било полезно за онези, които разработват самите проекти. Струва си, може би, да обсъдим този въпрос, да приемем това предизвикателство за да можем да се възползваме от позитивните аспекти на този подход, а именно възможността за използване на средства от повече от един фонд за един и същи проект, така наречения подход на мултифондовете. Ако действително мултифондовото финансиране стигне до самия проект, това много ще улесни нещата. Ако обаче това не стане, то може би е, трябва да приемем предложението за граница от 10%. Добре, останалото можем да, да, да уточним в хода на дебат. Благодаря. Господин Ламбер, не желаете да вземете думата? Добре. Дали някой от АЛДЕ желая думата? Господин Гудмалнис. Whoever is to speak on behalf of ALDE as rapporteur, shadow rapporteur. Докладчик в сянка. The only thing what, what, what, what, uh, what is uh, in principle... По принцип искам да засегна някои въпроси, които трябва да бъдат разрешени. По отношение пар... споразуменията за споразумение. Какви са последствията за регионите? Тук може да говорим за различен модел. Важно е да уточним обаче всичко в подробности. Основният въпрос, според е, мен, ако се разглежда наистина в рамките на предложението на комисията държавата членка всъщност отговаря по отношение прилагането на демократичните принципи. Освен това, необходимо е много внимателно да бъдат разгледани конкретните документи по този въпрос. Случаите, когато регионите ще имат възможност паралелно с националните представители да водят подобни дискусии по подготвянето на документите. конституционалната рамка, а също така и споразуменията за партньорство. Това е нещо много важно, което трябва да бъде уточнено. Благодаря. Thank you very much. I understand that no... Благодаря. Разбирам, че няма друг докладчик в сянка. Желаете да говорите от името на зелените ли? Имате думата. Франсуа Фонзи. Oui, Excusez-moi, effectivement. Euh, non, deux, trois réflexions. D'abord, pour remercier le comité. Няколко бележки. Първо, благодаря на Комитета на регионите за извършената работа. Запознах се с тяхното становище. Много е добро. Ние сме загрижени за същите неща. Първо, виждаме, че Европейската комисия иска да подобри нещата. Те искат средствата да бъдат по-добре насочвани, по-добре замислени, но се опасяваме, че не са много ясни насоките, които формулира комисията за тази цел. Например, 7 годишния план за развитие – мисля, че трябва да се осигури достатъчна свобода на партньорите, за да обменят мнение. А също така се правят някои чисто практически предложения. Смятаме, че няма достатъчно гъвкавост. Освен това стои въпроса за ефективността на дейностите. Смятаме, че трябва и и да може да се дава реална оценка на постигнатото. Комитетът на региона предлага неща, които ни насочат в правилната посока. Наистина нещата се променят и то много бързо. Неща, които са днес приоритет, може да не са приоритет утре, за това е необходимо да има гъвкавост. Но тази гъвкавост не трябва не трябва да кара регионите да се състезават нездраво, що се отнася до постигнатите резултати и ефективността от тяхната дейност. Има някои сфери, като енергийна ефективност, развитие на градските райони, които са много привлекателни и интересни. Но насочване на вниманието към тях може да означава, че ще се забрави за това, че има региони с други приоритети. Наистина трябва да има някакъв начин да се разшири списък а, с приоритети. Може дори да се прегрупират темите. И може да се работи с един по-широк спектър приоритети. Това ще бъде по-лесно и за целите на адаптирането, и за целите на реалното изпълнение. Ние сме много загрижени за упростяването. Разбира се, идеята е много добра. Има някои много добри предложения от страна на комисията, но простяването не трябва да бъде насочено към това, живота да се улесни за Европейския съюз. Ние трябва да мислим за това как да улесним живота и на онези, които изпълняват проекти. Казвал съм го и преди. Има хора, които предлагат малки проекти или живеят в малки общности, независимо от това, когато те искат да получат финансиране от Европейския съюз, те трябва да спрят същите изисквания, които се поставят и към големи територии или големи изпълнителни проекти. Председателят, бих искал да ви напомня, че темата на обсъждането е от една страна становището на Комитета на регионите, относно общия регламент. И също така това е продължаване на обсъждането, което започнахме преди няколко месеца. Това е развитие на градските райони, упростяването, кръстосаното финансиране в контекста на възможности за финансиране от няколко фонда. Бих искала Корнелия Арнс сега да се изкаже. Заповядайте. Благодаря. Искам да кажа нещо от името на Обединената левица. Искам да благодаря на Комитета на регионите. Много съм успокоена, че в много големи части мнението им съвпада с това на нашата политическа група. Аз също споделям загрижеността по отношение на преходните региони. Започвам да се страхувам, че тези преходни региони, които нашата политическа група подкрепя, да опасявам се, че те могат да паднат жертва. И смятам, че обсъждането на този въпрос трябва да се задълбочи. Действително ни е необходима повече яснота, особено по финансовите въпроси, свързани с преходните региони. Споделям и мнението на Комитета за регионите по отношение на макроекономичес... поставяне на макроекономически условия и обвързването на пари от фондовете с тях. Äh, Наистина това може да доведе до сериозни проблеми. особено ако дадем примера с кохезионните фондове. За упростяването мисля, че предложението, което правят от Комитета на регионите е много правилно. Това, което и повече няма да казвам по мнението на Комитета на регионите, защото в голяма степен го споделям. Що се отнася до казаното от госпожа Крел, много зависи какви са точно проектите за градското развитие. Трябва да се каже ясно, че това трябва да бъдат нови проекти и да се очертаят насоките, в които трябва да се развиват те. Сега дали ще кажем 5, 4 или 6% не знам. Мисля, че това би било проблем. Може би си струва да обсъдим въпро... предложението на Комитета на регионите за Фонда за регионално развитие. за да не се създават дублирани структури. Чудесно е предложението им. А иначе, както вече казах, не вярвам в тези 5% и нищо до сега не ме е убедило в необходимостта от тях. И не на последно място кръстосано финансиране. Има различни предложения 5, 10, 20%, колкото по-нагоре, толкова по-добре. Така че, тъй като средствата са ограничени, има много голям смисъл в това да съчетаваме нещата. Ние сме за. Благодаря. Much, много ви благодаря, Дерек Ван. Uh, благодаря, госпожо председател. Първо, по становището на Комитета по регионите, съвсем накратко, смятам, че повечето тук ще съгласим с казаното от Комитета на регионите и с тяхното становище. Бих искала Бих искал да говоря за управлението на много нива. Мисля се, че всички сме казали, че това е важно и слушахме комисията. Комисията също смята, че това е важно, но не съм сигурен как точно това ще се постигне на практика. Затова имам въпроси към Комитета на регионите от гледна точка на обсъждането на различията между използването на фонда за регионално развитие и социалния фонд. Е, най-вече светлината на малките и средни предприятия, нисковъглеродната економика, намаляването на емисиите. Ние в Уелс сме загрижени от договорите за партньорство, защото в момента тези договори като че ли ще се сключват между комисията и държавите членки. Мисля си, че е добре да има глава в тези договори, която се отнася до регионите. И отново тук е въпрос ми към Комитета на регионите дали те смятат, че това е добра идея и дали те лобират за това. Що се отнася до двата въпроса, които ни обсъждаме днес по опростяването, имам становището на Комисията по бюджетен контрол за бъдещето на политиката за сближаване. Според мен сериозният въпрос е как да се постигне баланс между политиката на комисията и надлежното разходване на структурните фондове, но също така да се улесни живота не само на държавите членки и на Европейската комисия, но и на бенефициентите. Смятам, че основната задача е това да се постигне необходимия баланс. А това се отнася и до акредитирането, до финансовите проверки, до финансовото управление – и всички други неща, които на теория би трябвало да подкрепяме, но е важно да се разгледат тези неща в подробности, да се види дали се постига баланс. И сега за развитието на градските райони. Аз съм загрижен за няколко аспекта тук. Например, това, че тази градска платформа има неща, които не са ясни за нея, не е ясно какви са задачите и правомощията на тази градска платформа. И ако се върнем към началото на нашето обсъждане, смятам, че регионите трябва да участват активно и трябва да се чува техния глас при решаването на това какво е важно и какво трябва да се осъществи. Благодаря ви. Ян Благодаря. Ян Олбрихт има думата. Yes, uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците за приноса им към днешния дебат. Разбира се, това, което обсъждаме, е част от общия дебат за Европейския фонд за регионално развитие. Затова бих искал да опиша моето становище като докладчик, преди да премина към подробностите. Първо, смятам, че това, което е важно в общия регламент, е необходимостта да се създаде една система, която да отчита различните правни уредби в съответните различни членки. Смятам, че е много важно да отчетем това, че имаме федерални държави, регионализирани, децентрализирани държави. Затова текстът трябва да бъде много отворен и да не създава недоразумения в някои държави членки. По-специално Кодекса за етично поведение, който се отнася до сключването на договори за партньорство. Смятам, че градския елемент е ясна последица от това и Комитета на регионите ясно каза, че трябва много ясно да опишем какво има предвид под тези споразумения за партньорство, първо като се дефинира кои са партньорите и дали партньори са държавите членки, Европейската комисия или говорим за партньори на национално ниво. И въпросът тогава е кои са тези партньори на национално ниво и какво е взаимоотношението между управлението на много нива и различните неправителствени организации, организации на гражданското общество. И също така важно е да се установи какво ще бъде съдържанието на тези договори за партньорство. Освен това, според регламента в тези договори трябва да съдържа списък, много известен списък на градските райони. Няма да говоря за историята и първоначалната идея, но тъй като аз бях докладчик, аз подкрепих тази идея и смятам, че комитет трябва да застане със следната идея. Първо, много ясно да се каже, че в фонда за регионално развитие, социалния фонд, има различни видове дейности, които трябва да се извършват в градските райони. И няма никакви ограничения, що се отнася до някакви проценти. Има ограничения, свързани с тематичната концентрация, но няма никакви ограничения, що се отнася до проектите. Градския транспорт, тук имам предвид енергийната ефективност, най-вече на сградите, инфраструктурата на градовете, възраждането на градовете, социално, економическо възстановяване, така че няма никакви граници и ограничения. Но като докладчик бих искал да подкрепя идеята на Европейската комисия за създаване на специална програма, която да гарантира 5% от националните средства по Фонда за регионално развитие. И тези поне 5% трябва първо да бъдат насочени към функционални градски територии, които ще позволят по-ясно да се очертаят териториите и съответните елементи, отнасящи се към тях. Ще бъде необходимо за държавите членки да определят какви функционални територии те биха искали да подкрепят. Тоест, тук се имат предвид преди всичко градовете и крайградските територии и тези функционални територии трябва да получат гаранции за получаване поне 5%. Тези функционални територии трябва да бъдат предмет на специална методика, т.е. има такива методики, които вече са разработени и тези функционални територии трябва да имат възможността да използват цялостното безвъзмезно финансиране, предвидено от общия регламент. Предлагам в моите изменения да се откажем от списъка изцяло, но само вместо това да определим критериите на нивото на договорите за партньорство. И разбира се, всяка една държава членка трябва да реши какво означава за тях 5% от фонда за регионално развитие, какви видове територии те биха искали да подкрепят. Оттам те трябва да решат колко функционални територии те искат да подкрепят, след това да използват интегрирани технологични инвестиции и съответно да използват цялостното безвъзмезно финансиране. Обаче то изисква да има един междинен орган и той може да бъде създаден на нивото на градските функционални територии. Затова смятам, че трябва да се разгледа възможността за такова общо безвъзмезно финансиране, без то да е задължително. Важно е също така функционални територии да са готови да могат да използват тази възможност от това безвъзмезно финансиране. Така че това е за тези прочути 5%. Според предложението на комисията, логичната последица беше, че всички градове в списъка трябва да бъдат включени в платформата. Аз искам да предложа да се откажем от списъка и да се откажем и от платформата. Смятам, че ако имаме критерии, държавите членки ще могат да решат колко функционални територии да имат и след това те сами ще изготвят последица от и т.е. списък от функционални територии ще бъде последица, а не предпоставка. Така че възможно, разбира се, да се извършва и наблюдение и контрол. И политическите, разбира се, решения ще се взимат. И лобирането из извършено, извършвано от региони, регионите, нещо, което вече се прави. Така че не смятам, че ни трябва нова градска платформа. Идеята за 300-те големи града е нещо, което може би съществуваше в началото, но сега в момента ние обсъждаме само функционалните градски територии, които свързани с мащаба на държавата членка и вида дейности, които бихме искали да подпомагаме. За това трябва да се използват европейските пари. Те трябва да се използват за насърчаване на градските територии да работят заедно, да създадат една мрежа и да правят повече и да носят реална полза. Така че това е моето предложение, но бих могъл да добавя нещо към днешния дебат. Смятам, че един от сложните моменти е кръстосаното финансиране, но разбира се, то не трябва да се разглежда отделно от системата за финансиране от повече от един фонд. Ако тази система за финансиране е на етапа програмиране, тя ще бъде много слаба. Ако тази система е на нивото на програмите, продължава да бъде слаба тази система трябва да работи на нивото на проектите. И Европейската комисия даде информация, че това е възможно. Аз мятам, че това ще бъде сложно. Но ако успеем да гарантираме това, че системата за, за финансиране от много фондове работи на ниво проекти, това ще бъде голямо предимство. И смятам също кръстосното финансиране че трябва да бъде колко се може по-голямо. То трябва да бъде гъвкаво и не трябва да бъде сведено до 5 до 10%. Смятам, че поне 20% трябва да бъде кръстосано финансиране, защото трябва да направим живота по-лесен за хората, а не да се стига до някакви изкуствени решения. Това е много важно. И разбира се, това е един спорен елемент в предложението на Комитета на регионите. Това беше споменато и от госпожа председател и това е елемента за макрорегионите. Ако говорите за регионите в рамките на държавите членки, но ако говорите за макрорегиони, които хващат повече от една държава членка, за целите на кохезионната политика нещата стават доста сложни. Това е просто една бележка. Също така говорим за Европейския фонд за регионално развитие. Мисля си, че комитетът на регионите предложи нещо много интересно. Имаме много стрикни условия този път. Например, гарантират се средства на нивото на Фонда за регионално развитие и на фонда, социалния фонд за 5, 20, извине, 40%, 25-40%. Също така, щом средствата са заделени, определени, тогава трябва да ги използваме. И има средства, които са гарантирани. И, например, 80% е показателят за най-развитите райони. Аз смятам, че трябва да им възможност за концентриране. И трябва да се реши, че ще се концентрираме върху три тематични цели, но така ли, че това е въпрос на избор, на решение. Трябва да категоризираме тематичните цели, защото три от тях са по-важни от другите. Тоест не можем само да кажем 11, а след това 3. Това не е логично. И аз очаквам с нетърпение дебата за Европейския социален фонд, защото там концентрирането е още по-голямо места имаме концентрация на програмно равнище. Затова смятам, че всичко би трябвало да бъде по-простено, по-гъвкаво. И не говорим за това, обаче правим всичко срещу това. Ние казваме на хората, вие имате възможност за избор, но трябва да направите само това и това. Да, концентрирането е важно. Имаше въпрос, дали не трябва да бъде отговорност на регионите тази концентрация или държавите членки трябва да концентрират. Just, uh, any... Но не трябва да се закрива вратичката към други възможности. Председателят, благодаря. Следващия оратор. Molto velocemente перке vorrei sottolineare, lo diceva prima anche Costanza Крел. Исках да подчертая един въпрос, който по-рано засегна госпожа председателката на Комитета на регионите. Каква е общата платформа между онова, което се говори в Комитета на регионите и онова, което говорим тук в нашата комисия, за да можем в крайна сметка да постигнем крайната цел? Е, Изключително важно е всичко това, за да се разгледа възможността да се постигне максималното чрез е, предложенията, когато се има предвид е, много функционалното ниво и упростяването. Много е важно, следователно, да укрепим доклада, да го направим по-силен. Друго нещо, което е също много важно – и Комитета на регионите следва да разглежда този въпрос, а именно голямата въпросителна относно наличността на финансовите средства през следващите 7 години. Това наистина ще бъде отрешаващо значение. А след това трябва да разгледаме и въпроса с регионите от преходен характер – в комисията бе изказано, че предложението, че трябва наистина тези региони да бъдат ясно обособени. Трябва специално внимание да се обърне на тях, но в никакъв случай пък останалите региони не бива да бъдат наказвани. Всичко това е от много голямо значение и Констанца сигурно ще разгледа всички тези аспекти. Освен това, въпросът е свързан с градската среда. Тук също имаме много общи положения между становището в нашата комисия и в Комитета на регионите. Необходимо е много по-подробно да разглеждаме този въпрос съвместно с Комитета по регионите. Трябва по-добре да насочим вниманието си към това, как можем да използваме положителната иновация, която се предлага от комисията а именно да насочим конкретните действия в рамките на политиката за сближаване и към градските райони. Какво би означавало това за една държава или за един регион? Това е важен въпрос. Мисля, че трябва да видим, че най-напред трябва да се уточни къде да насочим инвестициите, в кой регион или в кой град. А след това трябва да разгледаме въпроса какво се случва с унези, които не получават финансиране. Трябва да разгледаме въздействието на голямата концентрация в градска среда, например, спрямо останалите региони. Благодаря. Рика Мане. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на Комитета на регионите за отличното им становище, което сигурен съм, сигурна съм ще бъде полезно за по-нататъчната ни работа. Искам да подчертая въпросите, които изтъкна и Констанце Греел, именно градското измерение и кръстосаното финансиране. Аз съм на същото мнение по отношение на това, което се предвижда за градовете. Предложението е добро, но не съм сигурна, че средствата, които са предмет на обсъждане, ще доведат до резултатите, които си представяме. Що се отнася до градската платформа, напълно съм съгласна с казаното от докладващата. Трябва да избягваме дублиране на дейности, изборът на 300 града, както се предлага, е нещо твърде неясно. Не е ясно въобще по какъв критерий се избират тези 300 града. Освен това смятам, че не е особено демократично да определим 300 града по някакви неясни критерии крайна сметка в различните държави градските структури са различни и предизвикателствата на политиката за градско развитие са различни. За това трябва да се отчита момента регионалност в нашата страна нямаме много големи градове, но имаме градове от среден мащаб, които са изключително важни за развитието на цели региони около тях. Затова, ако се дефинират тези 300 града на базата на броя на населението им, всъщност няма да е предста... справедливо. Напълно подкрепям и Ян Олбрихт по отношение на това, че трябва да има гъвкавост и преди всичко, че градовете трябва да участват в решаването на начина по който ще се разпределят тези 5% между тях и за какви точно проекти ще се харчат те темите, които се предлагат, са енергийна ефективност и други. Да, това са теми, които са във връзка с градското развитие, но градовете трябва да участват в определен... определенето им. Що се отнася до кръстосаното финансиране, финансирането от повече от един фонд, аз съм за да се занижи а, граничния прак liikenteeseen osalta voitaisiin, voitaisiin hyödyntää tätä ristiinrahoitusta. Nythän tätä erikseen ei ole. Надявам се, че ще се отнош... уточни този въпрос. Благодаря. Терминя Мацони, Госпожа Мацони. Grazie Presidente. Io credo che con... Благодаря, госпожо председател. След като изслушахме мнението на Комитета на регионите, виждаме, че всъщност е, нашите идеи, е, които дискутираме в е, нашата комисия, получават много сериозна подкрепа. Както и колегите казаха, подчертава се общото между нас и трябва да продължим да работим в тази насока. Днес имаме възможност много внимателно да обсъдим различните изменения но някои от тях всъщност подкрепят нашите позиции и това е правилната стъпка напред. Аз изказвам съгласие с всичко казано от колегите, които говориха преди мен. Мисля, че много важно ще бъде кратка. По отношение на партньорските договори трябва да уточним кои точно са партньорите, кои са подписали договорите за партньорство и трябва да знае много добре докъде стига съвместното взимане на решение. Гражданското общество също трябва да участва в тези договори. Трябва да подчертаем и необходимостта за уточнение относно това колко императивни са тези договори, т.е. какви са последствията за страните по договорите. По отношение на тематичната концентрация, нещо много важно е това докладчиците също го заявяват в своите работни документи. Важно е да отстояваме позицията си относно това, че тематичната концентрация трябва да бъде придружена от по-голяма гъвкавост. И минималните прагове, заложени от комисията, трябва да бъдат премахнати. Регионите трябва сами да достигнат до решението си и е необходимо да има подбор, който да се осъществява отдолу нагоре. Що се отнася до условията за обвързване с фондовете? Мисля, че е много важно да имаме предвид казаното от госпожа Бресо, а именно комисията отстоява политиката за сближаване в един макроекономически контекст. Необходимо е да имаме предвид отрицателните последици, които може да има тази стратегия върху сближаването. Тук има понякога противоречие. И стратегическия план понякога е в конфликт, конфликт с целите на сближаване. Що се отнася до дневния ред по отношение на градските райони. Съгласна съм с казаното от господин Олбрехт. А именно 5% количествената мяра трябва да представлява един минимум, абсолютният минимум в количествено измерение. Подкрепям казаното от колегите, че трябва да се откажем в противен случай от количествените мерки а да работим по отношение на по-добра интеграция и осъществяване на осмоза между фондовете, което дава възможност за много по-голямо действие по осмотрение на заинтересованите страни по места. Това ще бъде в интерес на програмата. И още нещо искам да кажа. Важно е дневния ред за градските райони да подчертава как точно инвестициите следва да бъдат правени в градските райони. Самата комисия обръща внимание на един холистичен подход за развитието на тези региони. Не мисля, че тук става въпрос само за развитие на градове според мен идеята е да се използва интегриран подход, да се започне от градовете, но да се имат предвид и отдалечените територии, граничните, пограничните, крайбрежните. Всичко това е много важно. Освен това, всички призовават да има по-голямо финансово участие крайна сметка ние всички искаме това. Следващия оратор, благодаря. Съвсем кратък е, ще бъде. Искам да уточня някои от елементите. Няма списък с тези 300 града. Не съществува такъв списък. Предложението е свързано с 5%. 5% в списъка партньорски договори и платформа, т.е. не става въпрос за 300 града. Искам да уточня това. Предлагам в последствие да, изв... да се откажем от този списък и в последствие да се откажем и от платформата. Така дебата за това кой влиза в списъка и кой не влиза в списъка ще бъде всъщност е, е, един устарял дебат. Просто защото няма да има никакви градове записани в никакви списъци. После, под 5%. Трябва да осъзнаваме, че много често в държавите членки а, е, се мисли, че тези 5% са насочени към градовете. Искам само да кажа, че това не е така. Става въпрос само за специалните програми. Тези 5% се отнасят за тях например, за функционалните градски райони. Така че за градовете няма на практика таван, няма ограничение. Става въпрос за градските райони с прилежащите им територии. Това трябва да се има предвид в хода на дискусията и по-нататък. Говорих за тематичната концентрация в предишното си изказване. Това всъщност е а, другата част на 5%. Тематичната концентрация е хоризонтална. Това е различен елемент. Извинете, че взех думата отново, но трябваше да бъде уточнено. Наистина, кой е в списъка? Никой не е в списъка. Това просто е едно предложение. Ламбар, не сте в списъка, но ето сега ви давам думата. I, I, Благодаря. Изчаквах възможността да говоря, защото имаме много интересен обмен на мнения и също така е важно, че тук имаме представители на комитета на региона. Искам да обобщя какво чухме до сега. Комитетът на регионите в продължение на години се зае това да изясни положението на регионите и градовете в цялостната архитектура на политиката на сближаване. И можем да уточним в този процес принципите на субсидиарност, на партньорство – упростяването, подходът е, основан върху конкретните резултати и нататък. Преди една-две години видяхме, че е необходимо и да се контролира по какъв начин извършваните дейности отговарят на целта Европа 2020. Ако разгледаме това, с огорчение забелязваме, че много страни изобщо не са отчели, не са приобщили органите на управление на общинско регионално и регионално ниво. Като докладчик обърнах внимание на това, което ви казахте днес, особено принципа на партньорство и съответните инструменти. Убеден съм, че тези инструменти не са застъпени достатъчно в инструмента на комисията. Ние трябва да възприемем друг подход. Защо да не обърнем нещата? Защо да не кажем, дейността трябва да върви отдолу нагоре. Защото като цяло държавата, правителството на страните членки не възприемат този подход. Освен това, не съм много сигурен, че всяка държава ще го направи точно така. На някои етапи от нашия дебат изникна идеята за териториален пакт, както и да се нарича това. Но идеята е, че е важно да се установят кои са основните партньори, кои са градовете, кои са градските територии, как се работи в тази държава. Министерството на централно ниво ще подготви нещата и след това ще се срещне с регионите, за да се изготви проекта на текста на договора за партньорство, който след това се утвърждава от партньор, е, се утвърждава, извинете, от парламента и това е. Или във всяка държава всички заинтересовани страни участват – всички държави са различни, за това имаме пълното осъзнаване на това, че има различни традиции, различни подходи. Така че ние наистина сме съгласни с вашите идеи, но смятаме, че по-късно, по време на преговорите, съветът ще се стреми максимално да разводни това предложение с Люк Вандербранде ще говорим много скоро, който е член на вашия комитет на регионите, с господин Хан, комисаря. И нека да помислим какви са нашите идеи, как да укрепим тази част. Защото във времена на криза може да се окаже, крайна сметка, че толкова сериозни са урязванията на националните бюджети, че повечето държави ще искат все повече и повече средства от кохезионните фондове. Освен това, архитектурата не е някаква допълнителна кохезионна политика. Има писмо от всяка държава и те казват, че да, те съгласни с целта на политика за сближаване, че тя е насочена към най-бедните региони, но държави членки забравят, че политиката за сближаване е насочена към постигане на целите на Европа 2020 година. И това се забравя в писмото на държавите членки. Няма финансов инструмент създаден за Европа 2020. Така че новата съвременна политика на сближаване е носител на традиционното и на новото разбиране на политиката за сближаване, но също така и инструмент за постигане на целите на Европа 2020 година. Но ние говорим за водещи проекти, но нямаме финансови инструменти за тях. Това е особено важно в отношенията ни с съвета, защото съвета, държавите членки са унези, които решават как трябва да се изпълнява Европа 2020 година. И е много важно, че има един цялостен бюджет за политиката за сближаване и той трябва да бъде такъв. Един комплексен бюджет. Това ни води до принципите, не само до измененията. Много се радваме, че вие сте сега тук сред нас. И това беше и за Констанца, и за други докладчики, защото в момента сме на етапа на внасянето на изменения. Подготвихме вече някои изменения и има някои принципиални моменти, които сме заложили в нашия документ. Имаме 11 такива точки и нашите изменения са на това ниво. Ние все още не сме навлезли в технически подробности, подробности като цяло. Това е, ще бъде на един по-късен етап. Смятам, че е важно да се съсредоточим върху най-основните моменти, изтъкнати от Комитета на регионите и през април да предложим нашия проекто доклад и да проведем дебата в края на май. Подробностите ще се оформят по-късно. Ян за вашата идея за градовете, както каза вече и Констанца, може да бъде един пробив. И ние имаме нужда от такива пробиви, защото наистина много хора не разбират какво означава една нова платформа. Аз, например, не знам как тази платформа ще работи в моята страна или в Люксембург. А също нека да не забравяме за задълженията на тези организации. Шапки има много такива организации. Евроградове и други, други организации. Особено у нези, които обединяват големите градове. И този комплексен подход е много полезен и той, разбира се, е свързан с Урбакт. Е, всичко това ни помага. И ние, когато внесем нашите изменения, ще гледаме да ги координираме максимално. Председателят, извинете, Ламберт, но последния оратор ще бъде Констанца и след това искам да дам думата на Европейската комисия и след това на Мерседес. Констанца има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да отнема много време, просто ще благодаря за тази дискусия, която ми даде много идеи, беше ми много интересна и ми показа, че е, гледните ни точки се сближават силно, нещо, което ще ни помогне да вземем окончателното решение. Искам да ви помоля, госпожо председател, да призовете комисията да се произнесе особено на тема захранване на проекти от повече от един фонд, защото идеята е революционна и ще бъде голямо улеснение, ако комисията излезе с предложение по този въпрос. Депутат директор генерал Николас Мартин. Thank you, Chair, and thank you again for the opportunity to... Благодаря за възможността да участвам на продължаването на дискусията за общия регламент. Също така благодаря за възможността да изслушам становището на Комитета на регионите. Съвсем накратко бих искал да се върна върху трите основни въпроса. Въпроса гадските територии, упростяването и кръстосното финансиране, финансирането от повече от един фонд. Искам също да се спра върху въпроса за управление на много нива и договорите за партньорство. Ще започна с градските територии. Господин Олбрихт много ясно изложи обосновката за предложението на комисията. Той много ясно обясни, че не става дума за инвестиции в градските територии райони, които значително надвишават 5% и ние знаем всичко. Това повечето инвестиции се правят в градските територии, за да се подкрепят малките и средни предприятия, градски транспорти и т.н. Основната цел е да се придаде специална роля на градовете при подготовката и реализирането на програми. И ние в предложението на комисията се стремяхме да намерим механизъм, който да задейства това. За това ние намерихме решение като механизъм от минимум 5%. Т.е. това е един катализатор за дейности, отнасящи се до градовете, в които градовете наистина решаващ, що се отнася до замисъла и реализирането на програмите. Така че това е решаващ момент, свързан с основната идея. Що се отнася до функционалните градски територии, комисията не би искал това да бъде нещо задължително. Ние не изключваме възможността мащаба на комплексните действия може да бъде обвързан с очертаването на функционални територии, но ние не бихме искали това да бъде задължително. Ние бихме искали да има възможност за повече избор от страна на държавите членки и в рамките на държавите членки да може да се каже, че в някои случаи може да има по-голяма насоченост дори към конкретен градски район в рамките на един град, а в други обстоятелства може да бъде обхванат цял един град. А в някои случаи може да се решили до функционална градска територия. Така че ние не бихме искали да се съсредоточаваме само върху един единствен начин за за мислене или формулиране на стратегията. Сега, за системата за осигуряване на резултати. Ние предвиждаме комплексни териториални инвестиции. Ние не говорим за общо безвъзмезно финансиране. Това е един друг инструмент, който сме предвидели, защото идеята е да се осигури един спектър от инструменти за различни инвестиции в различни територии общото безвъзмезно финансиране е подобно на комплексното инвестиране, но това са различни неща, тъй като при общото безвъзмезно финансиране има необходимост от междинен орган. И ние знаем от отзивите за сегашната дейност, че има нежелание да се дава всичко в ръцете на градовете, които не винаги имат необходимия административен капацитет. Така че тази възможност за комплексни инвестиции позволяват да се замисли стратегията и да се осъществяват проектите с финанси... при финансиране чрез тези инвестиции, но няма да има нужда от задължително съществуващ управляващ орган. Сега за списъка на градовете и платформа за градско развитие. Мисля, че ние тук носим вина за това, че нещата не са съвсем ясни. В списъка на градовете, за които вноската ще бъде 5%, ние предвиждахме да има един поне ориентировачен списък от градове. И ние смятаме, че може би нямаме нужда от списък. Това, от което имаме нужда, е един начин – по който да знаем, че държавите членки ще избират градовете. Не искам да знаем какви са принципите, методиките и критериите, но не и да има някакъв предварително зададен списък. Ние разбираме, че за много държави членки все още е твърде рано да определят конкретно кои ще са градовете, които да са включени в такъв списък. Така че ние в Европейската комисия сме готови да внесем необходимите корекции в текста. Следващия списък, за който ставаше дума, е списъкът водещ до създаването на платформа за градско развитие. Идеята за тази платформа е не да се дублират дейностите, а да се гарантира целенасоченост. Да се гарантира това, че тези комплексни действия по устойчиво градско развитие и съответните 5% позволяват да се оптимизира Фактора на успех в градовете и ние финансираме новаторски дейности в градските райони, които ще бъдат финансирани с 0,2% заделени целево от комисията. Така че ние искаме да подкрепим новаторските дейности и да ги обвържем също така с други дейности, и да имаме механизъм за финансиране на това обвързване. Обаче се задава въпрос, кой ще бъде част от платформата. Първоначалната идея беше, че може би би било добре да има един ограничен брой градове, но на практика ние видяхме, че това създава затруднения при процеса на подбор. От страна на комисията ние сме готови да внесем корекции, които реално да позволят на всички градове в които 5% са осигурени и всички тези градове могат да влязат в платформата заедно всички градове, в които имаме новаторски дейности, защото така ще постигнем нашата цел. Така че това е нещо, което бихме могли да обмислим заедно с докладчика. Сега ще премина към от финансиране и финансиране от повече от един фонд. Съвсем накратко, мисля си, че за от финансиране важното е да се разгледа какво е включила комисията в това предложение, а именно възможност да се подкрепя дейността от различни фондове, това е член 55 или не 8. Там се казва, че различни дейности могат да бъдат подпомагани от различни фондове, така че тази възможност вече съществува. Това е свързано с възможността за програми, финансирани от повечетен фонд и това позволява повече гъвкавост, отколкото се предлага само в рамките на финансиране от Европейския социален фонд. Комисията не смята, че е необходимо да се засилва кръстосното финансиране, дори смята, че то може да бъде намалено защото опит показва, че държавите членки не използват много тази възможност и освен това тази възможност е доста сложна за използване, защото трябва да се прилагат два набора правила, що се отнася до една и съща дейност. Например, вие може да финансирате една дейност с средства от Фонда за регионално развитие, но трябва да прилагате правилата на Европейски социален фонд за унази част, която не се обхваща пряко от Фонда за регионално развитие. Сега по въпроса за упростяването. Мисля, че мога да ви уверя, че едно нещо, което не сме правили, не сме целили, е да улесним живота на комисията и това се признава и от самата комисия, така и от у нези, които са занимават човешките ресурси. И трябва да кажа, че работим при намаляващи ресурси, защото все повече става натоварването на службите на комисията предвид увеличаването на предложенията. И ние наистина искаме да улесним живота на бенефициентите. Вие се запознахте с съобщението на комисията относно простяването и брошурата на комисията по тази тема. Но ние смятаме, сега ще кажа кратко, че упростяването е важно и ние смятаме, че то трябва да се гарантира. И тук ще приветстваме нашата дейност, насочена към това Опитът показа, че това е решаващ момент. Европейската комисия вече посочи основни технически елементи за постигане на това опростяване. Това е свързано и с целите на цифровия дневен ред. Също така опитът показва, че това е нещо, което е осъществимо на практика и по този начин комисия да предоставя портал с отворен код за държавите членки за да може да се окаже помощ с техническите елементи. Така че това наистина е ключ към постигането на нашите цели. И накрая, по въпроса за управлението на много нива и договорите за партньорство. Разбира се, има някои неща, които липсват. Един от тези елементи е, е кодексът за етично поведение. Наскоро разработихме документ за общата стратегическа рамка и в скоро време комисията до 2-3 седмици ще публикува подобен документ, който ще е свързан с съдържанието на Кодекса за етично поведение. В този документ ще посочим, че ние подкрепяме разграничаването между ролята на общинските регионални органи за управление и други участващи страни. Ние осъзнаваме, че в някои случаи регионалните органи на управление с управляващите органи, те ще бъдат основните действащи лица при замислянето на програмите и те няма да бъдат партньори, те ще бъдат управители на тази програма. Лицата, които ще управляват реализирането й. Така че това ще бъде изяснено в предстоящия документ за самите договори за партньорство и как те ще бъдат формулирани. Както тук вече беше казано, трябва да има признание на това, че има многообразие, че не е възможно чрез един регламент да се наложи един единствен метод за работа. Затова ние смятаме, че Кодекса за етично поведение ще посочи минималния набор елементи, чрез които ще се постига целите, но ние разбираме, че в много държави членки подходът ще бъде отдолу нагоре, отдолу нагоре, в други държави много по-малка степен. Така или иначе, Основното ударение, разбира се, ще бъде различно в зависимост от конкретна държава членка. Що се отнася до териториалния пакт, тук идеята е, че някои държави членки могат да го вградят в процеса на изпълнение на програмите, а в някои държави членки едва ли ще има благоприятни условия за това. Но така или иначе този кодекс за поведение най-малкото ще гарантира минимални стандарти, които ще се спазват. В процеса на разработването на процеси, разбира се, в момента държавите членки вече внедряват механизми за изпълнение. Европейската комисия следи внимателно този процес. Ние, разбира се, очакваме и от комитета на региони да следи внимателно какво правят държавите членки при внедряването на механизмите за управление на тази дейност. Благодаря. Много благодаря. Сега Позволете и аз да кажа нещо. Ако имаме един и същи метод за финансиране и кръстосано финансиране, вероятно би, би било по-добре. Но всъщност тук разбираме, че ще се спазват различните правила. Ако има участие на по-големия фонд, ще се прилагат неговите правила, а отделно ще бъде вече определено кръстосаното финансиране. Мерседес, имате думата. Благодаря. Бих искала много да гореща благодарност да отправя към Европейския парламент, към всички докладчици и е, всички усилия, които те влагат в е, своите доклади. В хода на дискусията се повдигнаха много интересни въпроси. Аз, разбира се, не бих могла да отговоря на всички е, въпроси в момента пред вас. Можем да проведем един още по-обстоен дебат в е, друг път, когато ще могат да участват и всички наши докладчици в хода на дискусията. Е, на срещата на върха в е, Копенхаген господин Албрехт ще участва като докладчик и ще можем да продължим да говорим по тези въпроси. Но във всеки случай, платформата за градовете вероятно е рисково начинание, но ние ще подходим по този начин. Включването на тези територии в партньорските договори ще бъде важен елемент за уточняване на тези програми. Стратегическата рамка – за първи път ще може да даде дефиниция относно това какво ще се случи в нашите градове. Не бива да се обезкуражават останалите, които на този етап не, няма да бъдат включени в програмата, защото политиката, свързана с обновяване на градската среда, е изключително важна за нас. Важна е и за Европа. Не можем просто да подберем няколко града, да оставим всички останали. По този начин ще ги отчуждим от процеса. Следователно, необходимо да намерим подходящия формат. Вече стана дума и за това. Относно предлагането на политики за градска среда, които да включват е, все повече и повече региони в управлението на средствата за да може да се укрепят е, проектите, които са насочени към развитие на градските райони и тяхното планиране. Още нещо. Партньорските договори. Според нас, във всички държави, особено държавите с е, федерален характер на управление или по-регионализиран подход на управление трябва да бъдат наистина включени, както каза и председателя Бароза, още от самото начало на програмата, когато се дефинират самите договори. Тези региони, където трябва да се разглеждат самите а, проекти ще бъдат реалните управители на тези проекти. И това е от основополагащо значение за реализирането на политиките за градовете. Трябва да имаме всичко това предвид, когато говорим за стартиране на градски проекти. Необходимо е да се подпишат договорите за пет партньорство. Те не могат да бъдат налагани. Разбирам позицията и призива на комисията. Парламентът също би трябвало да вземе подобно становище. От самото начало следва все повече и повече региони да участват в стратегията, да бъдат страни по тази стратегия. По този начин ще се развиват процесите отдолу нагоре, но също така на общностно ниво ще се извършва координирането. По този начин ще може да се разработи европейската стратегия и да се реализира успешно, защото в противен случай е, рискуваме е, едностранно да се развият процесите или отгоре надолу, или отдолу нагоре. Необходимо е всички в самото начало да станат страни по процеса, да положат подписите си съвместно под партньорските договори. Това е изключително важно. Противен случай ще се подкопаят целите Европа 2020. Политиките за развитие на градски страни, интегрираните, комплексните инвестиции в различните територии, всичко това е изключително важно, но те трябва да бъдат разглеждани именно комплексно. Тоест, е, много цели има пред нас, но ресурсите са ограничени. Следователно, регионалният подход може да ни помогне да реализираме целите си. Но този подход трябва да бъде реализиран в рамките на цялостната европейска а, идея на програмата – Изключително важно е регионите да участват е, още на първоначалния етап на проектирането, за да може да разчитаме на успешно реализиране на програмата. Разбира се, ще останат различия между нас, е, зависи каква е държавата. Една федерална държава очевидно ще има различен подход, но Имайки предвид регионалното ниво от самото начало, ще бъде много важно за програмата, когато наистина разработваме макрорегионални регионални стратегии. Изключително съм впечатлена. Изключително много усилия се влагат в програмата – с цел изграждане на регионално сближаване. И комисията следва да има своята отговорност относно използването и на политиката за сближаване за целите на макрорегионалните стратегии. Средствата би трябвало да се изразходват именно на такова транснационално ниво, на регионално ниво – в противен случай за какво водим всичките тези дебати? Ето, точно тук трябва да обърнем конкретно внимание, за да изпълним правилно задачата. Да се намерят решение и да опростим процесите. Необходимо е да имаме нужното решение и за цифровото сближаване, да се използва всички ресурси, с които разполагаме и цифрови в това отношение. Много внимателно трябва да подходим, защото в крайна сметка нужно е и при обработката на данни и при информационното осигуряване да има опростяване, защото е необходимо всички, които работят, да могат с лекота да работят програмите, без да са непременно. Какво означава това? Дали, че самите компютри биха могли да генерират готови отговори, когато се задае конкретен въпрос? Опростяването е добра посока на развитие. La Commissione attraverso una omogeneizzazione forte. Разбира се, когато има хомогенност между процедурните политики и всичко това ще доведе до упростяване на процедурите от гледна точка на комисията. По отношение на субсидиарността, според мен, Необходимо е да има споделяне на политиките, на целите, но реализацията се извършва съобразно конкретната обстановка. Според мен това е правилният начин. В противен случай никога няма да има един общ споделен европейски проект между регионите. При няколко дни е, ние а, е, дискутирахме общо приложимите разпоредби и в дискусията става ясно, че понякога е, подробностите изключително много усложняват картината. И някак си губим представата за общата стратегия, работейки с всички останали подробности. Необходимо е да реализираме общата си цел гъвкаво противен случай, както казах, просто ще се размие общо европейската ни цел. А ние трябва да действаме в интерес е, както на регионите, така и на гражданите ни. Според нас е, управлението на различни нива е елемент, който трябва да бъде изпълнен изпълняван. В действителност и очевидно много колеги споделят това мнение. Трябва да уточним от, отделните си роли. Трябва да знаем какво ще направим ние в името на общата стратегия. Много често говорим за съвместни процедури, а някак си забравяме осъзаемите резултати, към които се стремим. Отново акцента трябва да бъде върху упростяването. за да може да се стигне до реален резултат, а не просто да упростяваме процедурите самоцелно. Благодаря ви. Има и други неща, които исках да ви кажа, но със сигурност ще можем да продължим този дебат и в бъдеще, тогава, когато предложенията са вече уточнени. Благодаря, госпожо председател. Сега приключвам тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата точка Европейския социален фонд и отмена на регламента в становище. Тук по различен начин ще подходим. Графика е различен, защото като видим каква е връзката сега между европейските фондове и регламента, не можем да не отбележим колко последователна е тази връзка. Имате думата госпожо Перес. Благодаря, госпожо председател. Обещавам да бъда кратка, както ме помолихте. Няма да повтарям въпросите, свързани с всички фондове, защото те са много сходни. Ще говоря само за онова, което беше подчертано преди три седмици на дискусията за социалния фонд. Какво предвижда комисията? 2,5 милиона евро помощ за хранителни продукти. На последното заседание на нашата комисия вече беше казано, че това едва ли е оптималното решение на въпроса но във всички случаи трябва да се възползваме от тази програма, защото тя наистина е пряко свързана с нуждите на европейските граждани, а знаем, че солидарността е една от основните черти на регионалната политика на Европейския съюз. Тук можем да зададем въпроса дали тази идея може да бъде стимул за създаване на нов инструмент в рамките на фонда за глобализацията. Това е мой въпрос към комисията. Друго, за което искам да говоря, са ниските проценти, които се предвиждат con el fin de coadyuvar a mejores resultados. 30, 40, 20 мисля, че трябва да се преосмисли този въпрос. Освен това, горния прак за инвестициите за един отделен проект, според нас, не бива да е 4 вместо 6. Също така искам да се спра на казаното във връзка с партньорските договори, а именно ролята на различните страни по договора. Тук само мога да се съглася с комисията, че е, е много важно да се насърчава изграждането на капацитети и да се въвличат по-силно организации с нестопанска цел, като партньор по, портрет, по проектите. Също за броя на приоритетите, особено за преходните региони. Финансирането всъщност е насочено към най-слабо развитите региони. Най-слабо развитите региони и преходните региони, регионите в преход, трябва да бъдат подпомагани в своя напредък – за това, според мен, е много важно много подробно да се уреди въпроса за достъпа до подпомагане. Това е също мой въпрос към комисията. Това е, което имам като база за дискусия. Благодаря ви. Um, госпожа Такирска не е тук, госпожа Манеско не е тук. От докладчиците в сянка, кой ще вземе думата? Искам да кажа само някои принципни неща. С докладващата от доста време работим доста добре заедно по този въпрос. Аз съм и докладчик в Цянка на Комисията по социални въпроси за Европейския социален фонд. Общо заето познавам темата. Мисля, че проектът на комисията е свързан с няколко проблема, например член 4 или нея 3 за концентрирането на средства върху по-малко приоритетни теми. Мисля, че трябва тук обославящи да са темите, а не броят на приоритетите. Това е неправилно и непременно трябва да се промени. Освен това, източника за, на финансиране за член 5, управлението на много нива, също така и за договорите за партньорства. Има. Прави се разлика за различните региони, нещо, което според мен е без безсмислено. Смятам, че, например, управлението на много нива трябва да бъде еднакво интензивно във всички региони, т.е. партньорите да бъдат в състояние да изпълняват своите задачи. Затова разпоредбите трябва да са единни за всички региони. Мисля, че това е извън всяко съмнение. Просто трябва да се заличи една малка тек... част от текста. Това е общо взето най-важното. В социалната, комисията по социални въпроси говорим за 20%. Освен това, предлаганите упростявания може би могат да се пипнат малко, например предварителното финансиране а, в рамките на общия регламент – Мисля, че има и един принципен въпрос, свързан с 5% минимален прак за градските региони. Мисля, че Ян Олбрихт е много прав в това отношение. Такъв минимален прак трябва да има за всички програми. И за селските региони да са 5%, и за градските региони минимумът да е 5%, така както се предлага от Ян Олбрихт. Същото трябва да се направи и за Европейския социален фонд, който също съдържа в себе си местно ниво. Да го кажем ясно и да бъде единно за всички инструменти. Да има минимален прак от 5%. Мисля, че това е един единен подход, който гарантира по-доброто съчетаване между фондовете и единство на метода. Улесняват се по този начин регионите. По този начин както се описва всъщност за тези 5% за регионалния фонд. Нека същите разпоредби да се отнасят и за социалния фонд, за да могат различните фондове да действат по един и същ начин в градовете. Трябва да помислим за такъв текст, който да бъде единен и да поставя единни условия. Това са най-общо най-важните елементи, включително и тези свързани с териториалния аспект. Мисля, че ако продължаваме по същия път, докладът ще стане добър. Благодаря, Корнелия Ансти. Няма така, че Ол... Ян Олбрих има думата. Съвсем накратко. Дори и да имаме два фонда и двама комисаря, трябва да има една логика в цялата система. Защото в единия фонд има тематична концентрация върху едното ниво, а в другия върху програмното ниво е тематичната концентрация. в крайна сметка бенефициарите или крайните ползватели ще бъдат абсолютно объркани. Как тогава ще работим с фондове, които са на два различни етапа, а пък крайна сметка те вочат в различна посока. Когато става въпрос за комплексното инвестиране, ами че това е нещо много трудно, още не го разбираме самите ние. Нека да видим какви са различните действия, оперативни програми, оси, Прекрасно. Но трудно. Заключение. Нека да подчертаем, че е необходимо да има една и ясна система по отношение работата с фондовете. Всички останали иначе ще се объркат. Благодаря. Uh, any... Уважаеми колеги, няма други желаящи да се изкажат. Дали сега госпожа Сокова от Европейската комисия иска да вземе думата. Да, благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. Първо, благодаря ви, че се върнахте към основните принципи на Европейския социален фонд, а именно солидарност, изближаване, това е което искаме да постигнем. Що се отнася до различните видове региони и концентрацията, ние не сме сигурни дали ниските нива на концентрация водят до концентрация. Така че, наистина, ако искаме да постигнем концентрация, видими последици и реална полза, трябва да има значителни суми, които са средоточени върху ограничен брой цели, за да може да бъде показателно какво се прави ако се съсредоточаваме само върху по-развитите региони и ако 40% се насочват за това, 60% се насочват за други цели, то тогава по-скоро фрагментираме, а не концентрираме. Е, затова искаме по-висок процент да бъде свързан с по-малък брой приоритети. Нивата на концентрация в двата фонда са в постоянно сравнение, откакто бяха замислени и двата фонда и съответните регламенти. 11 са тематичните цели, обхванати от Фонда за регионално развитие. Социалният фонд има 4 тематични цели. И разбира се, това изисква различен подход към нивата на концентрация. Отбелязвам си това, че парламентът по-скоро клони към идеята за концентрация на държавите членки, а не на нивото на програмите. Обаче значителна част от оперативните програми са националните програми в рамките на социалния фонд, така че няма особено значение дали на, оператив... на нивото на оперативните програми или на нивото на държавите членки това концентриране. Говореше се за кода кодекса, извинете, за етично поведение, който ще приемем. Той обхваща всички нива на управление и всички участващи страни. Това се отнася до самото начало на процеса, определят на партньорите и до финализиране на проектите. Важно е да се осигури участието на регионалните органи на управление, на социалните партньори, така че всеки да поема своята отговорност и всеки да има своето участие. Отбелязах си предложението за 5% за всички инструменти, за да се предоставят тези средства предварително. Смятам, че можем да обмислим как точно да намалим различията между различните нива концентрация но това, разбира се, също е въпрос на предстоящо обсъждане с други колеги от Генерална дирекция регионално развитие. Много ви благодаря. Председателят, приключихте ли? Благодаря ви. Дали някой докладчица Весянка иска да се изкаже? Да. Аз се опитвам да разбера идеята за концентрация в рамките на социалния фонд, но смятам, че не е възможно това и затова съм против. Просто не е разумно, защото на нивото на инвестиционните приоритети имаме добър пример. Имаме тематична цел борба с бедността и социалното инклю... и социално изключване, извинете. Това е номер 9 и след това имаме 7 инвестиционни приоритета. Ако концентрирате средствата върху тази тематична цел 8 и ви, ако направите тези програми за борба с бедността, то тогава ще трябва да направите 7 инвестиции. Няма да има смисъл, няма да има добра програма, просто тази програма няма да работи. Затова е много ясно, че ние трябва да възприемем подхода в рамките на Фонда за регионално развитие, където има три тематични цели. Защото четвъртата цел е за насърчаване на изграждането на административния капацитет и това ще се реализира в много малко държави членки, защото в повече държави членки вече административния капацитет е достатъчно добър но в някои държави членки има нужда от повече средства за укрепване на административния капацитет. Затова важно е да има три тематични цели и това са номера 8, 9 и 10. И процентът за борбата с бедността трябва да бъде 20, нещо, което вече е заложено в регламента за Европейския фонд за регионално развитие. И това дава възможност регионите да са гъвкави това как точно ще постигнат тематичните цели. Това е важно. Да се даде гъвкост на регионите в това как ще постигат тематичните цели. Не трябва да им казваме, трябва да го правите по един единствен начин. И за това говореше и Ян. Важно е да имаме един същ метод, който да се прилага и за Европейски социален фонд, и за Европейския фонд за регионално развитие. Иначе Просто ние няма да можем да отидем в нашите избирателни райони и няма как да обясним нашите избиратели какво става. Благодаря. Комисията виждам, че няма желание да се изкаже. Има ли други желаящи да се изкажат? Не, няма. Тогава отново Мария има думата. Благодаря. Искам да благодаря за изказаните мнения и за цялата тази дискусия. Знаете, че се старая да направя доклада колкото може по-добър. Ще се съобразя с мненията по член 4, алинея и 3 и 5, също изказаното от господин Олбрихт по отношение на Кохезионния фонд. Като обаче трябва да имаме предвид, че тук не става дума за смесен магазин, а става въпрос за Европейски социален фонд във време на криза. Тук е графика ни. Може би в края на април вече ще имаме проекто доклада с съответно направените предложения за изменение. По-нататък ще продължим с гласуването, надявам се, през май в нашата комисия, може би втората половина на май или началото на месец юни но в крайна сметка можем да кажем, че сме доста напред по това досие, така че моля ви, почвайте да мислите какви предложения за изменения ще внесете. Особено колегите, които отговарят е, за общия регламент. Моля ви, потърсете последователност. Е, виждам, че си иска думата. Никога не трябва да наказвате онези, които имат амбиция. Това е нещо много важно, особено когато говорим за кризисен период. Аз само лично за себе си мога да заявя, че просто е доста невъзможно. Добре, да може да кажем, че ще гласуваме положително в комисията, но когато влезем в пленарна зала – Миналата седмица в Странсбург стана въпрос за това, когато е, работихме с контактната група за фонда регионално развитие. Нека да видим как ще можем да се обединим около най-важната част в е, доклада. Имахме вече връзка с докладчика, ние сме във връзка, разбира се, с колегите. Не зная, но ако има противоречие, какво ще правим? Вие сте наш председател на комисията, вие ще решавате. Председателя. Да, каквото мога да блокирам, ще блокирам. Когато не мога да блокирам, не мога да го блокирам. Ще го дискутираме на заседание на координатора Ян. Да, и също така едно уточнение. Информираха ни, че трябва да променим проекта и в крайна сметка да няма изменение. Тоест, ние трябва да обясняваме в нашия проект. Трябва да е много ясен този елемент. Ако ще подготвяме доклада с измененията, можем да го направим. Но това не е просто проекто доклад. Не е един и същи въпрос. Председателката. Да, надискутираме това в момента. Сега тук очевидно работим по един доклад, който ние, в който ние не сме водеща комисия. Трябва да уточним нашия график с графика на водещата комисия по заетост. А освен това, трябва да има последователност по отношение и на политиката за сближаване, ние като парламент трябва да имаме ясна последователност между различните предложения, които правим по тези фондове. Всичко това е много важно и означава и много работа, разбира се, но ще продължим да говорим за това на заседанието на координаторите. Сега трябва да преминем към следващата точка. Да, Констанция иска думата. Исках да направя бележка във връзка с графика. Не се ли бяхме разбрали, включително и с другите комисии, да няма гласуване за регламентите, отделните, преди гласуването за общия регламент. Защото ако в специализираните регламенти се промени нещо, което е свързано с общия регламент, не смятам, че ще е добре. Имаше едно решение за член 50, спомнете си го, какво стана тогава. Не смятам, че е добре. Uh, uh, да, разбира се, ще продължим дискусията. Разбирам, както и господин Ламбърс каза, че в крайна сметка е необходимо да направим необходимото, за да има последователност, когато се работи по различните фондове. След това ще се върнем отново на дискусия в нашата комисия. Необходимо е да отчетем трудността на преговорите, които се водят по общия регламент, но ние трябва да направим всичко по силите ни. И ще продължим нашите политически дискусии. И така, следващия доклад. Между другото, имаме още три е, доклада. Двама от колегите не са тук в момента, така че моля политическите асистенти е, да информирате колегите, да разберем дали всъщност ще идват докладчиците или не. И точка 6 от дневния ред Анна Миранда становището е относно дребномащабния и непромисления риболов и реформата на а, общата политика в областта на рибарството. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на секретарията, защото той свърши много работа. Освен това имам устно предложение за изменения във връзка с френския превод на текста. Там има грешка. Там се говори за а, риби и черуп, черупчести. Риба, миди и ръкообразни. Аз а, попитах специалисти по въпроса. Това, което исках да кажа, са, е отглеждането на миди, всъщност фермите за миди, а не въобще за ръкообразни. защото в противен случай няма да се разбере, че имаме предвид екстензивното отглеждане на миди. Екстензивното мидно стопанство. що се отнася до... Тук говоря именно за дребномащабен и непромишлен риболов, включително и отглеждането на миди, както и различни форми на аквакултура, стига те да са а, природни, да са естествени, защото са важни за Европа, създават работни места, гарантират устойчиво развитие и съставляват 65% от всички работни места в а, рибарството. Имам предвид пряко заети и косвено заети. Няма обаче дефиниция за дребномащабен ри... непромишлен риболов и отглеждането на МИДИ. Самата комисия признава, че критерият количество на улова е остарял, защото трябва да се отчитат регионалните особености, социологическите, екологичните особените, особености екстензивното рибарство, което често се и е, непромишления риболов, които често се определят като екстензивен риболов. Ето това е важно за развитието на крайбрежните региони. важен е аспекта за социалното и економическото развитие на крайбрежните е, региони, зависещи изключително от древномащабния и непромишления риболов. също така и островите, разбира се, са зависими. Изобщо териториалното многообразие, където се упражнява този вид риболов и отглеждане на миди, е много голямо. Има и отрицателни аспекти обаче, например във връзка с проблеми с пречистването на отпадните води. Друг проблем е, че не са достатъчно добри разпоредбите за безопасност. Помните проектите Ерика и Престиж нещо, което... А, случаите с Ерика и Престиж, извинете, които много, се отрази, много лошо се отразиха на дребномащабния крайбрежен риболов у нас. Освен това, трябва да обърнем внимание на проектите за застрояване на крайбрежието. В много случаи става дума за презастрояване. Това също е проблем трябва да констатираме, че а, кохезията тук, сближаването, не предлага, политиката на сближаване не предлага достатъчно надежни данни, за това предлагаме да се възложи задълбочено изследване за събиране на такива данни. В днешното днешните условия на криза, както и във връзка с реформирането на финансовите инструменти за политиката на сближаване, трябва да констатираме, че дребномащабният и непромишленият риболов са от голямо значение не само за населението по крайбрежието, което просто няма друг изход. Не можем да кажем на рибаря, да премине е, към друг вид частна инициатива. Това просто не е възможно. Има, освен това има региони, където економическата дивер, диверсификация изобщо не е възможна. Затова предлагам да се предвидят различни критерии, особено по отношение на дребномащабния риболов, е, трябва да предвидим по-големи възможности за участие на представителите на този риболов в вземането на решенията. Също ни е необходима многогодишна стратегия, която да прилагаме съвместно, отчитайки, разбира се, и екологичните аспекти, което подчертавам изрично. Изготвихме становище, е, опитахме се да го формулираме възможно най-кратко, избито, в което се обявяваме преди всичко в подкрепа на устойчивия риболов, който според нас трябва да бъде с гарантирана процентна квота в бъдещия фонд за морско и рибарско дело. Нека това да бъде стимул за е, упражняване на все повече такъв дребномащабен и непромишлен риболов, който е единствената устойчива форма на риболова. Това е политическото становище на Комисията по рибарство. Ние заставаме именно зад този вид риболов. А сега с любопитство очаква мненията на колегите. И сега от името Обединена левица. Благодаря. Като докладчик в Сянка, искам да благодаря на колегата за проекто становището и предложението, което тя направи. Позволете да направя два коментара. Първо, искам да кажа, че Европейският съюз има различни методи за риболов и различни цели. И е необходимо да се подкрепи и развитието на непромишления риболов, защото промишления и непромишления риболов също взаимно се допълва. Това е изключително важно и за развитието на регионите. Така че по отношение на развитието на непромишления риболов трябва да подчертаем значението му за местните общности, особено в най-удалечените региони в Европейския съюз. Аз ще предложа изменения, които ще бъдат в тази посок. Благодаря от НП, господин Понга. Разбирам, че няма друг докладчик в сянка. Ламберте също имате думата. Your, your, your... Благодаря. Of... По отношение възможността за финансиране, е, за мен е ясно, че Политиката по рибарство се състои от отделни части. Вниманието е насочено, разбира се, както към големите съдове, така и към малките. И съществуват възможност за използването на Европейски фонд за регионално развитие. Сега е, се увеличава. Тоест, дава се възможност в крайбрежните региони да се подкрепят малките стопански инициативи, с малки и средни начинения, не само в областта на рибарството, но и в областта на развитието на туризма и в други области. И разбира се, може да се използва именно този фонд за финансиране на тези дейности. Знаем много добре, че когато е, говорим за малките съдове, те в никакъв случай не биха могли да се конкурират с големите. Това е изключително важно. Благодаря. Нико Софилярс. Е, ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη συναδέλφισσα, την κυρία Μιράντα, για την ε, μικρή σύντομη αυτή έκθεση. Θέλω να τονίσω ότι... Благодаря на госпожа Миранда за нейното проекто становище. Наистина трябва да не забравяме за традиционните рибари в Средиземноморския регион. Те са много важни, когато става дума за опазване на околната среда. Новият фонд за рибарска и морска дейност би могъл по-добре да отчете тяхната роля – в светлината на опазването на околната среда. Твърде често рибарите виждат още преди учените да са забелязали нещо. Например, те много добре забелязват въздействието на промяната в климата – или изчерпването на определени рибни запаси. Обаче за традиционните рибари е много трудно да получат достъп до финансиране от Европейския съюз предвид сложните процедури. Затова е необходимо да бъдат разработени специални програми и проекти, насочени към традиционните рибари. Що се отнася до стратегията до опазване на морските запаси, запаси традиционните рибари могат да допринесат за възстановяването на биоразнообразието на морската околна среда, трябва да можем да ги подкрепим. Председателят, благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Искам да попитам госпожа Миранда дали иска да вземе думата и след това ще решим кога е крайният срок за изменения. Да, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на унези трима колеги, които се изказаха. Ситуацията е много ясна, що се отнася до включване на тези мнения, но мисля си, че трябва да сме по-внимателни, когато става дума за традиционните рибари, като твърде различни от онези, които се занимават с промишлен риболов. Това е особено важно с оглед на квотите. Трябва да избягваме дискриминацията, когато предлагаме различни режими за различни категории рибари. Разбира се, трябва да не допускаме традиционното рибарство да изчезне. 29 март, 12 часа на обяд е крайният срок за внасяне на изменения. Така, 29 март, 12 часа през деня. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Това е доклада на господин Власък за привлекателността на инвестициите в Европа. Има ли някой, който ще се изкаже от името на докладчика? Не, тогава ще преминем към докладчиците в сянка. Давам думата на първия докладчик в сянка, господин Лухан. Ceea ce privește atractivitatea investițiilor. Благодаря ви, госпожо председател. Това е становище от Комисията по економически и парични въпроси. Става дума за привлекателността на инвестициите в Европа. Инвестициите са били засегнати от кризата. Добрата новина е, че през 2011 година с 5% се увеличи броя предприятия, които желаят да инвестират в Европейския съюз. Когато става дума за инвестиции, регионите трябва да могат да предложат конкретни предимства. Но тези предимства много често не отговарят на реалните потребности, например, в най-малко благодетелствените региони. Много се говори за предлагане на правни и данъчни преференции. Това е тема, която често обсъждаме в нашата комисия. Но политиката сближаване на Европейския съюз е реална движеща сила защото по този начин се дава реален принос за сближаването и растежа в Европейския съюз. Днес можем да кажем, че много средства вече са били инвестирани в обучение – десетки хиляди граждани са преминали през такова обучение благодарение на политиката за сближаване. Също така сме финансирали изграждане на 2000 км автомобилни пътища, 4000 км ЖП линии. Всичко това е много добре, но в бъдеще трябва да се осигури продължаване – на тези дейности. И има едно важно условие. Изградената инфраструктура трябва да бъде от най-добро качество, защото инвестициите зависят от качеството на инфраструктурата. Когато аз работих за частно таковско дружество, аз имах възможност да взимам решения отнасящи се до инвестиции в Източна Европа. И мога да ви кажа, че критерият привлекателна инфраструктура е много важен при вземане на решения, къде да се насочат инвестиции. Затова е много важно да се модернизира съществуващата инфраструктура и това трябва да бъде приоритет за Европейския съюз, това е нещо, което може да се постигне чрез политиката за сближаване. Но само по себе си това не е достатъчно. Освен инфраструктурата, трябва да се разгледат други привлекателни страни на регионите, които могат да се използват. Например, научно-изследователската дейност, иновациите, технологичното развитие. Това наистина се свежда до това, че регионите следва да разберат, че те могат да се развиват благодарение на професионалното обучение, научно-изследователската, научно-развойната дейност и технологиите. Обаче е необходимо да има нещо повече, отколкото само една добра европейска стратегия – крайна дума става дума за реалността, за това нещата да са наистина ефективни на регионално ниво. И смятам, че това са въпросите, които Европейския съюз трябва да си задава през предстоящите години. Необходимо е висококачествено професионално обучение. И то трябва да бъде подкрепено от развитието на технологиите в региона. Разбира се, всичко това ще помогне на интелигентния растеж, който е част от стратегията Европейски съюз 2020. Трябва да насърчаваме научно-изследователската ден, включително и приложните изследвания. Когато става дума за новите държави членки, смятам, че също трябва да обърнем внимание и на образователната инфраструктура. Също така следва да разгледаме въпросът за приложните изследвания. Едва 2% от резултатите от научните разработки се прилагат на практика. И едва 2% от патентите стават основа за промишлена производствена дейност. Ние насърчаваме научно-изследователската дейност, но не успяваме да, да прехвърлим резултатите от научните технологични разработки, така че те да са част от промишленото производство, което би също така съдействало на растежа. Затова смятам, че трябва да се концентрираме и върху този аспект. Финансирането на научно-изследователската дейност обаче не е достатъчно. Можем да заделим милиони за научно-изследователска дейност, но парите реално не са освоени. Трябва да гарантираме това, че научно-изследователската дейност съдейства за разработване на нови продукти, които да се произвеждат. Защото ако искаме Европейският съюз да се основа върху научно-изследователска дейност, то тази дейност трябва да води до производство и до растеж. За мен това е много важно. За предстоящия период държавите членки и регионите ще трябва да организират целите си по такъв начин, че да отговарят на потребностите на инвеститорите. Те трябва да предлагат много на инвеститорите. Това въжи също и за разбираеми и достъпни условия за финансиране. И структурното финансиране тук също е много важно. В момента сме във времена на економическа структурна криза. Затова частният сектор се стремим да намали инвестициите, включително и тези в научно-изследователската дейност. Ние в Европейския съюз искаме да се увеличи финансирането на научно-изследователската дейност. Ние дори посочихме като минимален процент, 2 или 3% за държавите членки, но реално финансирането намалява за научно изследователската дейност, особено от частния сектор. И трябва да отчетем този факт и нещо да направим във връзка с това. Разбира се, ние всички искаме Европа да се основа върху новаторска научно-изследователска дейност. И последно, в най- неблагодетелстваните региони има нужда от допълнително финансиране от Европейския съюз. Наистина необходимо е да има сближаване и солидарност и това трябва да бъдат нашите цели. И тук целта е да се използват максимално ефективно средствата от Европейския съюз, за да бъдат подпомогнати тези региони. И що се отнася до сегашния доклад, доклада, който сега обсъждаме, има два проблема. И аз съм сигурен, че внесените изменения ще решат тези проблеми. И така, първо, точка четвърта на доклада говори за сравнителни економически предимства – Нека да не забравяме, че ние говорим за европейска конкурентоспособност. В точка 4 това обаче не се казва ясно. И последно, докладчикът говори за данъчното облагане, за фискалната политика – Добре е известно, че Европейския съюз няма правомощие в тази сфера. Затова смятам, че трябва да сме много предпазливи, когато засягаме тези въпроси. Смятам, че докладът ще бъде много полезен и ще подпомогне комисията да формулира своята политика. Също така се надявам, че иновациите и научно-изследователската дейност ще подпомогнат развитието на европейската економика. Председателят от името на господин Власа, господин Поремба. Тарас jednak It's up to you to decide now. Course, Казахте, че ще се изкажете само веднъж. Сега ли ще бъде това? Не знам каква е обичайната ви процедура. Okay. Okay. Може после направо да направя заключение. So Колеги, не разполагаме с всичкото време, което бихме желали. Списъка с ораторите е много дълъг. Моля ви, бъдете максимално кратък. Господин Барете. Ще се опитам да представя накратко доклада на господин Власък. Първо, приемете извиненията на господин Власък, който днес е в Страсбург на Конгрес регионални власти, организиран от Съвета на Европа но той ме помоли да ви запозная с неговото проекто становище. Първо, ясно е, че политиката по сближаване е много важна за Европейския съюз и голям източник за инвестиция. И европейските институции, и държавите членки, регионите, местните власти преследват своите инвестиционни политики. Това е факт. На второ място, при укрепване на нашата економика трябва да разчитаме на тези дружества, които носят най-голяма економическа полза. Е, интересното за нас е, че те всъщност имат наистина голям принос към економиката. Не трябва да изключваме при използването на европейски ресурси. Трябва да реагираме изключително адекватно. Според Ерсте Янг, 33% от дружествата всъщност е, са процента, които се оплакват от нивото на економическо развитие в Европа, е, включително сред основанията, които посочват е ниско слабото развитие и обществения, публичния дълг. Крайна сметка, за нас ролята е да привличаме инвестициите в Европа, да има по-голяма привлекателност за инвеститорите, за да може в крайна сметка да се финансират е, проекти за развитие на градските райони, новаторските бизнес е, паркове, както и други. Ние трябва да подпомагаме този процес. Господин Власък се опитва да представи е, максимално добър доклад, в който да отрази различните гледни точки по този въпрос. В Страсбург дискусията продължава по този въпрос с неговото участие и разбира се ще го информирам относно нашата дискусия и вашите основни бележки. Благодаря. Вълн. Дерек Вълн. Yeah, uh, uh you, uh, leg... Благодаря. Както всички останали становища, доклада е много кратък и моето мнение ще бъде кратко изразено. Трябва да използваме възможността да подчертаем значимостта на политиката за сближаване по отношение привличане на инвестиции, особено сега, когато има толкова безработица и, безработица и е, ръста е нисък. Мисля, че трябва да кажем, че Наистина, политиката за сближаване може да подпомогне инвестирането в инфраструктура, иновации, научно-развойна дейност, както и оратора преди мен подчерта. Подчертава се значимостта на големите фирми и дружества по принцип по отношение на инвестирането, но трябва да подчертаем и значимостта на малките и средни предприятия и социалните начинания. Те имат своята роля, която трябва да изиграят по отношение създаване на работни места в Европейския съюз и ръст в економиката. Важно е също така да се подчертае и значението на политиката по сближаване за по-слабо развитите райони – както и структурния фонд предоставят възможност за развитие на регионите, както знаем, в интерес е, благосъстоянието и просперитета на гражданите, които живеят в този регион. Не би, на тези региони не бива да пропускаме този факт. Още нещо. Проблемите, свързани с привличане на инвестиции в Европейския съюз. Тук се говори за високите данъчни ставки и публичния дълг. Но има и други проблеми в Европа в момента. Липсата на инвестиции, липса на растеж, проблеми по отношение на заетостта, недостатъчни умения на пазара на труда. Всичко това трябва да се подобри и в това ще бъде в полза от развитието на политиката за сближаване. На последно място става въпрос за значимостта на градските региони. Вече говорихме по този въпрос, няма да се спирам на него. Редица изменения ще предложим, разбира се, но ще продължим и дискусия с докладчика, преди да направим това. Благодаря. Филис Косменова не е тук но вие сте тук. Моля, бъдете максимално кратка. Благодаря. Госпожа Хюсменова няма възможност да бъде днес тук, но аз ще ви запозная с нейното становище. Първо, искаме да подкрепим и поздравим докладчика за становището. И госпожа Хюсменова подкрепя а, позициите, изразени в доклада, а именно по отношение привличане инвестицията и ролята за развитието на европейската економика, подкрепене политиката за сближаване, както и Европа 2020. По този начин ще има прибавена стойност към а, цялостна, поли, цялостната политика за развитие и сближаване, както и за частния сектор. Освен това, Привлекателността на инвестициите в Европа са от изключително голямо значение за развитието на регионите и за увеличаване на тяхната конкурентна способност насочване на средства в инженерните проекти, в развитието на инфраструктурата, бизнес инкубаторите, разработването на кластерите са много важни аспекти, които би трябвало да привличат инвестиране. Подчертава се значимостта на иновациите за развитието на европейската економика, а също така инвестиране в областта на инфраструктурата, лентови интернет, интернет и услуги и други области, които ще създадат по-благоприятен бизнес климат, са от много голямо значение. Липсата на подкрепа на малките и средни проблеми предприятия е проблем, според госпожа Хилсменова, защото малките и средни предприятия са основната част от европейската ки економика и те са основен работодател в Европейския съюз. Тяхната роля е изключително голяма и не бива да се пренебрегва. По-неразвитите региони също са от много голямо значение, следователно трябва да се по -по подобри рамковата политика по отношение на малките и средни предприятия. Това е мнението на Алдеб. Елизабет Швед. Ja, einige wenige Anmerkungen. Ähm... Много малко са бележките, които имам. Не смятам, че общото понижаване на данъчното облагане ще направи инвестициите по-привлекателни. Има много други неща, например наличието на достатъчно специализирана работна ръка, наличието на благоприятна среда а ако искаме да привлечем добри специалисти, регионът трябва да е привлекателен, трябва да е привлекателен за живеене, с предлагането на културни събития и така нататък. Тъй, че не е, е работата само в данъците особено в новите държави членки, това лечи. Ето, има данъчни облегчения, които обаче са срочни за 3, за 5 години. И инвеститора се мести от страна в страна, избирайки тази, в която в момента данъците са най-низки. Не това е начина по който трябва да постъпим. Не можем да смятаме, че данъчното облагане е единственото нещо. Така инвеститора просто ще ходи от страна в страна. Трябва региона да е привлекателен, трябва да е стойностен, така че да накара инвеститора да остане задълго там. Особено важно е да има специализирана работна ръка за моя регион, например, е, мога да кажа, че имаме на най-големия слънчев кластър в Европа, имаме така истинско развитие, но ни липсва специализирана работна река, която ни спира растежа. Просто няма хора и не можем да се разрастваме. Нещо, което показва колко е важно да се инвестира в специалисти. И за това смятам, че Европа 2020 предлага един правилен подход в това отношение и мисля, че това трябва да е насоката на доклада. Такъв един доклад бих подкрепила. Thank you very much. Много ви благодаря. Следващи оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Определено политиката за сближаване е основена движеща сила за сближаването на държавите членки и моята държава е пример за това. Тази политика трябва да продължи. Обаче важно е също да се отчита това, че регионите колкото стават по-силни и по-конкурентоспособни, толкова по-добре това е за Европа. Ние говорим за привлекателността на инвестирането в Европа и разглеждаме Европа като цяло. Това е много важно. Това, което беше тук казано, също е много важно. Част от стратегията Европа 2020 е да се увеличи финансирането за научно-развойната дейност. Това обаче е важно да води до нови продукти. Ако това не е така, просто това е загуба на време и пари. И цифрите са смайващи. Разработва се нови продукти, но след това те се произвеждат извън Европа. Това трябва да се прекрати. Освен това, трябва да visa requirements and so forth, we should do so. Look at all... Трябва да помислим кои са лауреатите на Нобелова награда от САЩ. Те изобщо не са от САЩ. Всъщност те са били привлечени от САЩ, за да работят там. Ние трябва да правим същото. Защото колкото по-висококачествени следователи имаме толкова повече работни места, толкова повече продукти се създават. Благодаря ви. Благодаря, Шун, Сега Ян Олбрифт. Да, само две бележки. Този вид доклади могат да се средоточат върху следните основни две неща. Или как да се привличат инвеститори, как да бъдат привлечени инвеститори, как да създадат добри условия за тях чрез данъчно облагане, чрез различни облегчения, преференциите и нататък. А другият елемент е какво трябва да се прави във връзка с инвестирането на европейски пари в Европа. Що се отнася до първата част, изобщо не искам да говоря за нея. Това е въпрос за Комисията по економични, економически и парични въпроси. Що се отнася до втората част, то съвсем е ясно, че има две изключения в предвиждания регламент, който обсъждахме. Има изключения за големите предприятия, които няма да получават средства от Европейския фонд за регионално развитие. И доколкото разбирам, текстът на господин Влашък е, че не трябва да се изключват производствените предприятия, дори големите от обхвата на Фонд за регионално развитие. И втори елемент е, че е забранено за по-развитите региони да финансират основната инфраструктура, т.е. транспортна, екологична, инфраструктура, инфраструктура за информационните и комуникационни технологии. Те няма да имат право на финансиране от Фонда за регионално развитие. Тоест, ако ние сме съгласни с това, че ще подкрепяме големи предприятия, аз искам да кажа, че това просто ще обезмисли съществуването на Европейския фонд за регионално развитие. Благодаря, Ван Нистелрой. Да, и аз ще се изкажа в същата посока която започна да говори колегата Олбрих. Да, имаме нужда от новаторски инструменти. Но нека да говорим за интелигентната специализация. Това е предварително условие за най-вече Европейския фонд за регионално развитие. И това ни кара да мислим как да използваме най-добре образовани хора, как по-добре да образуваме хора в бъдеще. И тук трябва да се концентрираме. Защото ако искаме да сме атрактивни, не трябва да има фрагментация, а трябва да има концентрация. Ние сме в една економическа екосистема и трябва да създават привлекателни добри условия. И това въжи за териториалното измерение. Също така ние говорим за това как да използваме нашите пари. Т.е. това означава че имаме дейности по споделяне на риска. Що се отнася до останалите аспекти, смятам, че там докладът е добър. Трябва да подчертаем, че информационните и комуникационни технологии дават много добри възможности за регионите, които особено са по-отдалечени от централната част на страната. Затова е добре да средоточим върху малките средни предприятия, новите предприятия. Много млади хора искат да използват функционалните възможности, които могат да бъдат разработени през следващите години. Хората очакват, че 40% от новите работни места ще бъдат свързани с интернет, така че е добре да бъдем тук по-конкретни. Така че ние ще продължим сътрудничеството си с Олджих благодаря, госпожа Краца, последен оратор, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на цялата комисия и особено на онези колега, които се занимаха с становището, което аз подготвих за комисията по парични и економически въпроси. За какво става въпрос? Става въпрос за потребност от устойчиво развитие. Това е фраза, която се среща в много доклади. Тя не е празна фраза. Наистина Европа трябва да продължава да бъде страна на образованието, особено в условията на конкуренция с новите економически сили в света. Важно е инвестициите да не си отидат от Европа, да останат тук и да привлечем нови. Казвам го на фона на финансовите и економическите проблеми, които имаме, на фона на ниския ръст. Така че е необходимо да използваме стократно повече своя потенциал в областта на конкурентоспособността и да привличаме инвестиции. Много е важно това, защото нашето лидерско място в, по отношение на инвести... чужестранните инвестиции е застрашено в момента. Другото, което искам да кажа, е, че това лидерско място всъщност се отнася до Европейския съюз, но нещата са неравномерно разпределени, т.е. не всички региони в Европа са еднакво привлекателни за инвеститорите. В духа на регионалното сближаване и конвергенцията трябва да има стремеж към балансиране – затова е важно да помислим как да направим привлекателна за инвестиции цялата територия на Европейския съюз. Това си струва да обмислим. Сега няма, разбира се, да се впускам в подробности, но със сигурност трябва да се разработят инструменти, не само а, общностни средства, но и публично-частни партньорства и други инструменти. Просто е важно да осъзнаем, че е изключително важно да има подходяща инфраструктура. Говоря не само за транспортна инфраструктура, а и за социална инфраструктура, за да задържим наличните инвестиции и да привлечем нови. Говоря за преки чуждестранни инвестиции, но и инвестиции по региони. Говоря не само за пристанища и е, летища, а, говоря, например, за подходяща среда за живеене за инвеститора, който да пожелае да доведе семейството си, да намери квалифициран персонал на място. Никога не е лесно на инвеститорите да намерят местен персонал, който да е достатъчно квалифициран и от тук стигам до необходимостта от стимулиране на мобилността на работните места освен това е много важно да се възползваме от постиженията на научно-развойната дейност на всички региони. Произвеждаме е, огромни количества резултати в това отношение но това става в институтите, в университетите, а колко, и те са централизирани, а колко много регионални и местни е, учебни заведения, има и институти научни, които да могат да произведат резултат важен за местния пазар. Друго важно нещо са трансевропейските мрежи. Това е една европейска допълнителна полза, която дава възможност за по-силна инициатива на регионите и свързва, например, по-изолираните, по-слабо развити и бедни региони с богатите региони. Това е а, така инструмент с голям потенциал. Това са най-важните елементи. Според мен това са най-важните теми от е, моя документ, разбира се, в рамките на компетентността на нашата комисия. Много се радвам, че господин Влашак е, обхваща много важни теми в своя доклад. Във втора точка, например, става въпрос, че решаващ трябва да е не размерът на предприятието, а качеството и неговата жизнеспособност. С други думи, аз съм съгласна, че едното не бива да изключва другото. Не искаме, разбира се, да отхвърляме големите инвестиции, но все пак трябва да съблюдаваме тяхното качество. И големите и малките инвестиции са важни. Това се казва в моето становище. Също така казвам, че сближаването, солидарността, конвергенцията са много важни. Е, важни са и економическите, данъчните, социалните критерии. Едва ли е необходимо да ви обяснявам, че тук става въпрос не за някаква хомогенност, а за конвергенция, която е полезна за Европа. И още нещо важно. Трябва да се стремим към координираност на политиката а, по отношение на рекламирането на нашите региони в трети страни. Аз често пътувам в трети страни, разговарям с потенциални инвеститори. А, и виждам какво мислят те за Европа. За тях е важна стабилността за, на еврозоната и тясното сътрудничество между страните от еврозоната и тези, които са извън нея. Независимо от това в кой регион ще инвестира даден инвеститор, той е, смята този регион за част от Европа, от Европейския съюз. Естествено, че и човешкия ресурс е изключително важен, затова казвам колко е важно образованието. Инвеститорите казват, че искат да намират навсякъде в Европа надежден персонал. Това е наше преимущество, което трябва да запазим. Но не по-малко важно е да рекламираме. Вътрешният, общият пазар е огромно завоевание това е допълнителна полза за всички региони в Европа, но трябва да рекламираме съответно този факт. Инвеститорът не бива да мисли за Гърция, Полша, Франция, за отделна страна. Не, той трябва да мисли за Европа, за всички страни в Европа, като част от единния общ пазар. Имаме една съвкупност от инструменти, които други, реги, други региони в света нямат. Полезно е за, полезни са всички инструменти. Нашата стабилност, нашият вътрешен пазар трябва да станат известни извън Европа, да бъдат регламирани добре. Това са допълнителните аргументи, които ще включа в своето становище. Бих искал Съвсем накратко. Благодаря за всички бележки към това важно становище. Обеден съм, че съвместно с господин Власев ще бъде намерено добро решение и становището ще бъде подобрено и ще бъде изпратено в съответната парламентарна комисия. Председател, благодаря. Сега трябва да решим за крайния срок за измененията. 12 часа на обяд на 29 марта. И има още една точка, която не обсъдихме пет от дневния ред реформа на общата политика в областта на рибавството, но не знам дали имаме време днес, а може би утре в дневния ред ще включим тази точка. Секретарятът ще разгледа внимателно кога има възможност, защото има и други хора, които искат да се изкажат, докладчиците в сянка. Ако няма кой да се изказва, ние просто можем да дадем думата. По въпроса има ли някой, който да иска да се изкаже по доклада на колегата Текшейра? Не, явно няма никой. Е така че ако искате, просто вие може да се изкажете и ние ще определим какъв е крайният срок за изменения. И, и темата от е траншторники. Благодаря. Извинете, че се забавих. И така се обърка малко програмата. Но Необходимо е да се реформира общата политика в областта на рибарството. Необходимо е да е устойчиво развитието, трябва да се разгледат всички аспекти. Необходимо е да има а, устойчиво и интелигентно развитие с цел постигане целите Европа 2020. Според нас трябва да се укрепи ролята на регионите. Те да поемат своята отговорност по отношение на принципа на субсидиарност и ре, а, регионализиране. Основните участници следва да бъдат подкрепени както нагоре, така и надолу по варигата. Необходимо е да се заложи на интегрирането с цел постигане целите 2020 и общата стратегическа рамка. Заявявам това в проекто становището Надявам се, че всички можем да допринесем за развитие на темата. Много благодаря. И така, крайният срок за внасяне на предложение за изменение 29 март 12 часа на обяд. С това приключваме заседанието в днешния ден, след което следва заседание на координаторите. Много моля тези от вас, които не са координатори, не участват в заседанието, да напуснат тихо и бързо залата.